I think we should... И така, колеги, мисля, че трябва да започнем. Не, няма много от нашите колеги тук, но се надявам, че в последствие ще дойдат повече депутати. Обаче имаме доста наситен дневен ред. Затова смятам, че трябва да започнем. И така, добре дошли. Добре дошли на нашето заседание. Започваме с първа точка приемане на дневния ред. Има ли възражения? Желание за промени? Не, няма. Добре. Аз ви информирах, че ще променим реда на гласуването утре. Тоест, Становището на Дяконо ще бъде първо и след това ще гласуваме резолюцията за Болоня, за Болонския процес. Не виждам възражение. Така че, точка втора, одобрение на протоколите. Проектопротоколът от 22-23 януари е във вашите документи. Има ли забележки към протокола? Явно няма. Така че предлагам ви да разглеждаме протоколите за прияти, ако няма до края на заседанието възражение срещу тях. Трето. Съобщение на председателя. Днес имаме превод на следните езици. Френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, португалски, чешки, естонски, унгарски, полски, словенски, български и румънски. Освен това искам да ви напомня, че заседанието се предава по интернет и имаме заключенията на координаторите от 22 февруари и 23 февруари. Извинявайте, на 23 февруари тези заключ... заключения ви бяха разпратени по имейл. Те въжат за приети, ако няма възражение срещу тях до 27 февруари. И е така. С това приключихме със съобщенията на председателя и преминаваме към точка четвърта. Това е проекто становище за положението в Унгария съгласно резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 година. Аз съм докладчица. За това сменям ролята и говоря като докладчица. Уважаеми колеги, тази точка в дневния ред е много важна, защото става дума не само за един много специален, специална тема, която буди загриженост, но също така и за една процедура, която задействаме в първи, за първи път в парламента – това отразява сериозността на положението. Имам предвид процедурата по смисъла на член 7. Спомняте си, че Европейския парламент на 17 май 2017 година излезе с резолюция на комисията, е, в която моли това, тази процедура да се задейства от комисията Либе което в последствие ще се гласува в пленарна зала, а именно става дума за задействане на член 7, алинея 1. Становището, което предлагам днес, е част от цялата процедура. Както може би ще си спомните, в тази резолюция имаше призив към унгарското правителство да промени закона за висшето образование в Унгария. Това е нещо, което сме дискутирали много пъти в нашата комисия. Обсъждахме е, темата и с ректора на Централния европейски университет, господин Игнатиев. Говорихме с него на заседание на координаторите, той ни описа ситуацията, аз от тогава съм в непрекъснат контакт с него и винаги се осведомявам за по-нататъчното третиране на темата. Знаете, че комисията междувременно подаде жалба в Европейския съд против този закон, закона за променя, промяна на закона за висшето образование защото той ощетява свободата на вътрешния пазар. Миналата седмица се свързах с господин Игнациев. Бях информирана за актуалното състояние на нещата и ще изляза с още две изменения. По принцип беше планирано да изпратим да, да отида унгарска делегация в Нью Йорк за да се изяснат процедурите и да се стигне до решение, но пътуването е отложено след изборите, а именно един ден след избора. Не зная дали това, това пътуване наистина ще се състои или пък ще се отложи още във времето. Така че в едно изменение отново ще заостря вниманието върху този въпрос и ще кажа, че много съжаляваме, че тази процедура се отлага и че няма решение по въпроса. Освен това, се обърнахме към унгарското правителство с молба да се потърси решение, така че работата, функционирането на този университет да бъде осигурена Получихме писмен отговор, утвърдителен отговор, в който се казва, че ще се търси, търси съответно решение. И мисля, че е, всичко това трябва да се изрази в доклада. Освен това, в своето становище се спирам и на сегрегацията на деца роми. Мисля, че и това е голям проблем проблем, който не е типичен само за Унгария, проблем, който познаваме и от други страни в региона, но тъй като социалното изключване на ромите е проблем, те така нямат възможност за достъп до образование и до работния пазар, затова смятам, че е важно, дори това да не е специфично за Унгария, да се заостри вниманието върху този проблем. Освен това, то пада в, попада в нашите компетенции. Затова смятам, че темата е важна. Важна е темата и за свободата на медиите, на месата на властите върху независимостта на медиите. Ние говорихме за медийния закон в Унгария. Преди време има опити на унгарското правителство след интервенция на Евро, от европейска страна имаше усилия на евроге, е, унгарското правителство за предприемане на съответни данъчни мерки. Е, имаше мерки срещу РТЛ, например, и други медии. Смятам, че тази тема ще бъде осветлена и в доклада на Либе. Но тъй като темата е важна и за нашата комисия, се спирам и на нея. И казвам, че медийната свобода, плурализмът на медиите, на пресата са важна демократична ценност и благо и очакваме медийната независимост да бъде защитена в Унгария. Мисля, че в нашето становище трябва да се концентрираме върху нашите компетенции – това означава образование, култура, медии, т.е. да се съсредоточим само върху тези теми в становището. Всичко останало може да бъде третирано от комисията Либе. Други комисии също ще вземат отношения към доклада на Либе. Затова, моля ви, когато подавате изменения, концентрирайте се главно върху тези три области. Не е хубаво, ако се опитваме да засягаме и други сфери. Както знаете, становищата подлежат на стриктни правила, що се отнася до броя думи, знаци, така че това, което е, предлагаме ние, трябва да е по същество. С интерес очаквам вашите забележки сега и вашите изменения. Благодаря ви. И така. Сега искам да дам думата на госпожа Шойдрова. Тя обаче не може да присъства днес. Е, Сабина ще прочете нейното изказване. Аз ще прочета становището на госпожа Шойдрова. Това ясно трябва да го кажа. Аз след това ще изразя своето лично мнение, ако има време. И така, ситуацията в Унгария буди загриженост. Легитимно е да поставяме въпроси, защото е, се засяга ситуацията на университетите в Унгария. Но също така Унгария трябва да може да реши въпросите сама. Благодаря на председателката за становището. То отразява правилно ситуацията в Унгария. ЕНП първа се застъпи за диалог с Унгария. Много от темите в момента се обработват и трябва да изчакаме да, да видим какви ще са резултатите. Основните въпроси са закона за висшето образование. Имаше много критика срещу този закон. Ре, Унгария реагира. Законът все още се оценява от Европейския съд и ние трябва да изчакаме решението му. Трябва да окоръжим правителството на, Урга... на Унгария да води диалог с Европейския съюз и други компетентни актьори. ние винаги ще защитаваме независимостта на университетите и ще се противопоставим на политическо отношение към университетите. Що се отнася до ромите, ние сме против сегрегацията на ромите, застъпваме се за равнопоставеността. Това е структурен проблем, който засяга не само Унгария. Правителството получи правителствата, с които има този проблем, получиха много препоръки от комисията. Що се отнася до медийната свобода? Изкриването на вестник Небжаб Задак ситуацията буди загриженост и задава много въпроси. Вестникът е закрит от своя собствен, собственик, който е свързан с управляващата партия. Това са неща, които се случват подобни на нещата в Чехословакия и Словакия и така в а, моето становище аз с интерес очаквам по-нататъчната дискусия с колеги. Господин Диаконов. Благодаря. Аз съм съгласен по принцип с вашето становище, но имам следната забележка. За процедурата има, разлики между, има разлика между доклад и становище, така е, това каза и председателката. Един доклад е инструмент, а едно становище е друг инструмент. Например, един доклад може да се сравни с един влак, а едно становище с кола, т.е. може малко, по-малко багаж човек да прекара с колата. Аз се опитах да говоря с колеги и да ги убеда, че не бива да има теми, които надхвърлят нашите компетенции, трябва да се съсредоточим върху нашите компетенции. Благодаря. Хелга Тръпела има думата. Благодаря, Петра. Аз имам щастието да мога да говоря от свое име. Започвам. И така, след като ти изготви това становище за ситуацията в Унгария, то трябва да се види в общия контекст, който съществува в конфликта ме, в Европейския съюз между Запада и Изтока. Социологът Иван Кръстев написа една книга, в която той казва, че не сме по-добрите западняци, а трябва да разберем какво се случва в източна Европа, какво се случва след падането на Берлинската страна, стена, какво е желанието за национална сила, откъде идва то, как се различава ситуацията в Западна Европа. Тя е сравнима с ситуацията след Втората световна война в Германия. Е, това го разбирам, но националната гордост на Кашински, на Орбан, мисля, че този гордост е опасна. Въпреки това, трябва да се интересуваме от мостовете в Европа, политическите мостове, защото ако всеки се занимава с само си копае в своята градинка, свършено е с европейската интеграция. Това като предварителна забележка. Въпреки това, смятам, че като Европейски е е е, съюз трябва да защитим върховенството на закона. Член 7 е задействан срещу Полша. Мисля, че това е правилно решение на комисията, правилно действие. Аргументът, когато критикуваме Кашинския Орбан, а е, тази критика се използва само в полза на тези страни, на тези ръководители. Ние защитаваме европейските ценности. Има и хора в Унгария, които ги защитават. Имам лични е, приятели, които са либерали и демократи. И те искат естествено да бъдат подкрепени от Европейския съюз срещу националните стремления на тяхното правителство. И това е нашето Нашата роля трябва да подкрепим тези, които са проевропейски, тези, които защитават правата на жените, на малцинствата, на аборт, за аборт и така нататък. Много фактори се смесват. По принцип, те защитават основните ценности, които са заложени в нашите договори. И това трябва винаги да подчертаваме. Това ни е работата, особено като европейски депутати. Сега в случая с Полша Орбан каза, че комисията може всичко да направи, аз ще гласувам против и в крайна сметка комисията нищо не може да направи, защото има нужда от единство в съвета. Но смятам, че е, тези държави трябва да бъдат накарани да спазват правилата и да отговарят на критериите на Брюксел. За разлика от Кръстев, аз мятам, че Брюксел не е главната квартира и не, пред... и не предписва а, как да се държат националните правителства. Това не е така. Ако човек смята и твърди, че това е така, това не е вярно. Е, Юнкър не може да каже на е, Италия каква е, е европейска политика да води. Може да се правят препоръки за върховството на закона, за европейския семестър, но няма едно, едно, една процедура отдолу нагоре, където се налага определена нагласа или политика. Не сме Съединените Американски щати. Националните правителства си, си имат своята отговорност но те трябва да се придържат към определени изисквания. Така че това е моята идея, в този смисъл ще подам изменения, аз обаче смятам, че нашето задължение е да защитим върховенството на закон, закона без но и ако. А, не може да се каже не, те са искали Брексит, не може да се месим, не в тази държава нещата са по друг начин, нагласите изглеждат по различен начин. А, аз мятам, че, например, Брексит от политическа гледна точка е погрешен, но естествено приемам вода. Благодаря. Имам още двама желащи да се изкажат, колегата Звер и колегата Бошко, Понеже Сабина Ферхайн трябва да тръгва, сега ще дадем първо думата на нея. Благодаря. Мисля, че е много важно много сериозно да се отнесем към нашата задача за изготвяне на становище към доклада на а, Либе не изработваме резолюция, в която казваме какво мислим по въпроса, а, а това е становище, в което трябва да заявим, че не може да се противоречи на договорите. Има някои неща, които не се казват в нашето становище относно базисните ценности на Европейския съюз и това, което споделяме е, с Унгария. Е, подобни проблеми имаме и с други държави членки, но с Унгария проблемите са по-тежки. Е, формално много от нещата, които вървяха в гаражната посока, бяха променени в диалог с Европейския съюз и така нататък. Унгарците обаче отидоха една стъпка по далеч и преминаха границата на поносимото. Те след това се върнаха, но въпросът е какво ще стане сега на практика, когато те казват, че ще гарантират свободата на медиите, дали това ще го, дали ще го направят на практика. Казват, че това ситуацията е въпрос на комерциално решение, но а, има ли то за цел да накара определени хора в държавата да млъкнат? Така че аз много внимателно бих подходила към тази тема, но и аз също, между другото, съм на мнението, че трябва трябва да се концентрираме върху това, което е свързано с член 7 защото в противен случай ще развалим яснотата на доклада. Трябва много ясно да се съсредоточим върху нещата, които са много ясно и еднозначно по член 7. Благодаря, е, е, колегата Бошкор. Мисля, че искам да започна с това, че не съм съгласна с няколко неща. Има няколко грешки или по-скаро някои от нещата не са представени правилно, когато се говори за закона за изменение на закона на висшето образование. Искам да ви помоля, колеги, да избягвате да използвате двойни стандарти и да слагате стигма върху Италия в това становище. Унгария е част от а, Европейското семейство на нациите споделя европейските ценности. Националното правителство на Унгария а, води консервативна национална а, политика, така че аз отхвърлям вашите обвинения, отправени към а, унгарското правителство, а именно, че то било националистично. Ви използвахте тази дума в отрицателен смисъл. Аз бих определил унгарското правителство като консервативно, което споделя европейските ценности. Някои от нещата в доклада не са ясни. Например, пропуснали сте факта, че Европейската комисия призна факта, че законите за висшето образование в други държави членки а, са и по-рестриктивни, отколкото унгарския закон. Така че унгарското правителство търси компромис, търси преговорите, има воля за преговори. Ние сме показали, че имаме воля, че действаме добросъвестно. Аз съм готова да седна заедно с институциите. и да разговаряме. Искам да благодаря на колегите, които казаха, че е твърде рано да отхвърляме закона за изменение висшето образование. Що се отнася до сегрегацията на децата роми, вие много правилно отбелязахте, че това не е специфично унгарски проблем. Унгарското правителство е направило много за промяната на тази е, ситуация и да направи така, че децата роми да могат да ходят на детска градина от 3 годишна възраст и броя на децата роми в детски градини се е увеличил. Има положителни стъпки, както беше признато от комисара Юрова, която каза, че много от законите са изменени. Е, това наистина е проблем, който трябва да се решава в дългосрочен план. Най-много критики се отправят по отношение на медийната политика на правителството. Ще започна с това да кажа, че член 9 на Унгарската конституция гласи, че а, Унгария пази свободата и независимостта на пресата и на медиите. И имаме закон за медиите, който казва, че а, а, редакторите и журналистите се ползват а, със свобода и всичко, което бъде отпечатано в печатните медии, е, изцяло зависи от е, журналистите и собствениците на вестници. Що се отнася до вестника на Сабачак, е, този вестник е закрит, но това няма нищо общо с правителството. Този вестник губи пари от 2007 година насам и австрийският собственик беше онзи, който реши да закрие вестника. А що се отнася до интернет страница 1888.hu, това няма нищо общо с правителство, защото организацията е частна. Правителството а, изобщо не, не носи никаква отговорност за публикацията на така наречения черен списък от а, журналисти. Имаме медиен съвет, който е независим, състои се от 9 членове. Ако нещо не ви харесва, вие може да обжалвате пред, пред този съвет. Правителството по никой начин не, не носи отговорност за този черен списък. Благодаря ви. Благодаря, господин Звер. Благодаря. Госпожо председател, съгласен съм изцяло с госпожа Боскоро. Смятам, че твърде много политизираме въпроса. Унгарския президент много често е правил изявления пред Европейския съюз. Винаги е идвал в парламента, за да изясни положението. И винаги е спазвал това, за което се е договарял с европейските институции. Не говори едно в Европа, да прави нещо друго у дома. Не знаем, че този закон няма да затвори университета, но непрекъснато чувам някакви инсинуациите. Познавам положението в Унгария и то не е толкова лошо, колкото в други европейски страни. В държавите от Западна Европа има много повече проблеми с сегрегацията, отколкото в Унгария. Една от заместник-председателките на парламента е представителка на унгарско младсинство, така че положението силно се преекспонира. Всички ние сме избрани с мнозинство, с гласовете на нашите граждани и трябва да бъдем мерени с един и същи аршин, а не с два различни. Във всички държави има проблеми, те обаче не се изваждат на преден план. Когато бъде закрита определена медия, всички веднага а, се разпалват и започват да твърдят, че това не трябва да бъде така. Отправят се нападки към Унгария или пък към някоя друга държава, особено ако предстоят избори. И изключително критично съм настроен спрямо това становище, но май не съм в мнозинство. Благодаря. Разбрах, видях, че комисията не иска да вземе думата. Господин Дяконо, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Темата е изключително важна, нищо, че става дума само за е, становище, защото рискуваме да създадем прецедент. При последните две изказвания си мислех за нещо, което в момента се случва в Румъния. Една, е, един телевизионен канал, който е политически много а, е, ангажиран, губи пари от 7 години сам, на практика е фалирал но Просто трябва да се натисне едно копче, да се изключи този канал, но никой не сме да го направи, за да не си помислят останалите, че в Румъния няма свобода на медиите. Благодаря. Благодаря ви за коментарите и мненията. Напълно съзнавам, че темата е много противоречива, не само в нашата комисия, но и в целия парламент. Мисля, Знаем, че хартията е много търпелива, знаем какво пише в конституциите, знаем какво пише в законите, знаем и какво става на практика. За ограничаване на свободата на медиите това не е задължително да е записано в закона. Има други начини, по които работата на независимите вестници и медии може да се направи така да се каже е, невъзможно, като и се пресекат, например, е, финансовите източници. Свободата на мнението, свободата на медието, плурализма е, са сред основните ценности не само на нашия Европейски съюз, а, а и в основата на демокрацията. За това трябва много внимателно да следим до каква степен журналистите имат право да работят а, независимо и дали не се правят опити с закони, например данъчни закони, да се ограничава тяхната а, свобода. А, аз подадам ето на Хелга Трюпел. Европейски съюз трябва да направи всичко, което е по силите му, за да защити ценностите, за които се борим, за които са се подписали всички страни членки, полагайки своя подпис под договорите. Тези ценности трябва да се спазват не само в момента на подписване на договорите, а и след това. Знам колко се борихме с Хрватска, за да бъдат спазени всички ценности, зад които застава Европейския съюз. В държава, която желая да членува в съюза тези ценности, трябва да се спазват не само докато се подпише договора, а след това да става каквото ще не. Всички ние трябва да следим за това тези принципни ценности да бъдат спазвани. И за това, не само в Унгария, но основно в Унгария, сме загрижени, че тези ценности не се спазват винаги. Що се отнася до университета, наистина може да се види, че унгарското правителство е готово да разговаря. Аз не казвам и друго в доклада, ние очакваме тези разговори да бъдат проведени бързо, за да може по възможно най-бързия начин да се изясни ситуацията на Централно Европейския университет, пък и на другите университети в Унгария, за да могат те да продължат да работят. За да знаят, но това, което се прилага в момента е тактиката на а, изчакване и на разиграване на отсрещната страна, защото положението е такова от една година насам. А, мисля, че не можем да приемем нещата просто така и очаквам от унгарското правителство да а, облече думите си в дела и да предложи някакво разумно решение. Чакам с нетърпение вашите изменения. Надявам се, въпреки а, политическите противоречия, да изготвим добро становище за комисията а, Либе. Крайният срок за внасене на изменение 26 март 14 часа на 16 май ще гласуваме становището. Глас... Либа ще гласува през юни. Благодаря ви много. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Представане на проект за мониторинг на културни и творчески градове на съвместния изследователски център – те ще ни представят днес един нов инструмент, изготвен по изпълт съвместно изследователския център. Това е инструмент за контрол и сравнение който може да бъде полезен за унези, които се занимават с планиране на културата в европейските е, градове. Сега ще дам думата на Валентина Мор... Монталдо и нейния колега от офиса в Брюксел. Ще им дам направо думата. Не знам как се са разпределили времето, но за двама ви има 7 минути, след което ще преминем към дискусията. Добре дошли в комисията, имате думата. Yeah. Hi. Здравейте! На първо място благодаря много за любезната ви покана. За мен е истинска чест и удоволствие да бъда сред вас. Чакам да се появи някаква светлина на екрана. Ето да, това е. Ще започна с един въпрос към вас. Кои са според вас най-културните и творчески градове в Европа? и какво е въздействието, което може да има културата върху економиката и обществото. И най-важното, как можем да се опитаме да измерим такова едно въздействие с оглед на темите и работата на вашата комисия, вероятно това са въпроси, които си задавате, когато се опитвате да съберете убедителни факти за това да се подкрепи а, инвестицията в културата в Европа. В съвместния изследователски център а, от миналия юли разработихме нов инструмент за сравняване на измеримите показатели, който предоставя количествена а, и качествена информация и показатели с цел да се помогне на изготвящите политиката да отговорят на тези въпроси. По-конкретно, тази работа беше подход... подкрепена от комисаря Навръчич с възможността да се даде инструмент на местните власти, за да а, се изграждат градове, които са привлекателни, иновативни, но също така включващи и надежни, устойчиви. Започнахме с анализ, както а, от официалната статистика, от Евростат, но също така и експерименталните данни, които идват от интернет, които оценяват а, възможността да се сравнят статистическите данни. Един от новативните проекти беше а, в областта на статистиката. TripAdvisor беше един а, начин, в който а, посред, посредством който успяхме да идентифицираме 186 а, културни градове в 30 държави, като сравнихме много от сравнимите показатели. Така стигнахме до 93, 93 е, градове, които са били културни столици на Европа или пък са част от мрежата на ЮНЕСКО и 53 градове, които са домакин на някои от международните културни фестивали. На следващо място измерихме и класирахме тези градове, използвайки 29 индикатора, показателя, които започнаха от първоначалните 200 такива. И така подбора стъпи на преглед на литературата и експертни е, съвети. След това всичко това беше разработено в 9 измерения и три основни области от жизнеспособността на градовете. На първо място измерихме възможността да колко концертни зали, театри и така нататък съществуват и с цел да разберем доколко действително те се ползват в тези градове. На следващо място измерихме броя заетост в културния сектор и също така и патентите и резултатите, които пресичат от всичко това, за да е ясно как допринася културата в местната економика. на следващо място в застроената среда измерихме по какъв начин всъщност градовете подкрепят културата и, например, дали има а, толерантна среда за културното разнообразие. Какво установихме? На първо място, това, което се опитахме да направим, е да си представим един идеален такъв а, културен и творчески град, а, като а, обединихме девете града, на първо място в девете измерения. Интересното е, че няма как един и същи град да има много висок резултат във всяко едно от тези измерения. Често те са от среден размер. Да речем, има креативна заетост като Париж и да речем иновация като Айнховен и образованието като Лювен. В съответствие с тези резултати, научихме и нещо друго. размерът не е всичко. Средно големите градове по-добре се справят, отколкото големите, особено, що се отнася до ам, показателя културна жизнеспособност. Тоест, по- средните градове са по-включващи. Но така, кои са на най-високите, на най-високите нива на европейско равнище? Отново смесица от различни градове и столици и не столици. Париж, Копенхаген, Единбърг и Айтховен. Това са градовете, които са на първо място в сравнение с а, а, градове в а, същото, със същото население. Например, за Париж става въпрос за неговия мащаб – така че няма само една класация, но много класации. Например, основата на групи градове с подобен брой на подобно население. Както сме включили и БНП на, дне, на глава от населението и други. Това беше един конкретен избор, защото мониторът не е средство за състезание и съревнования, а напротив инструмент за научаване на повече за останалите градове. И не на последно място, анализа на тези данни потвърди, че действително културата допринася за местната економика. Действително установихме, че от 2009 до 2013 година БНП на глава от населението е нараснало повече от, в тези държави, които са на по-високите нива в индекса. С други думи, този индекс е резюме на тези 29 показатели. Тоест, най-културните и творчески градове са най-устойчиви и надежни въпреки економическата криза. Всички тези данни, които ние събрахме и анализирахме, са достъпни в а, нашия а, на нашия вебсайт, в който има и нови функционалности. Например, сега е възможно дори вие да въведете свои собствени данни, например, в случай, че вашия град не е от тези 168, казва ораторката е подбрани първия път, и също така да видите каква е информацията, която може да се подобри в сравнение с другите градове. Също така може да тествате потенциалното въздействие на политиката, например колко нови работни места биха се създали. Този инструмент до момента много добре се приема в Европа. Няколко града се свързах с нас. Болония, Мадрид, Валета, Палма, Умило или да разберат как да използват това средство, този а, мониторинг инструмент, или как да предоставят повече данни за следващите издания. Също така на, пълна, на първа страница на Financial Times и други вестници беше представен а, няколко а, академични събития и други а, форуми бяха представени нашите а, констатации. Също така ще се разработи и а, ново приложение с три основни цели. На първо място да могат властите да знаят как могат да се да подпомогнат гражданите да се а, рекламират и да стигат до гражданите, да отговарят на техните въпроси и през 2019 ще има второ издание на нашия инструмент с актуализирани данни и вероятно с по-широко приложено поле обхват. Сега се опитваме да видим в каква степен може да ни помогне интернет да събереме допълнителни данни, не само да събираме данни за институции като музеи и така нататък, които вече са влети, но и по неформалните дейности културни на местно равнище. И така, тук ви прекамвам да а, отидете и да разгледате, да поиграте с нашето средство онлайн. И с това ви благодаря за вниманието. Благодаря. Мисля, че това беше наистина много интересно, което чухме. Благодаря за това представяне. Това е много нов инструмент за мониторинг и индикатори. Е, това е начин за обмен на най-добри практики между отделните общини. Сега започваме дискусията. Няма нужда от официалности. Виждам, че има само един координатор. Двама, извинявайте. почти. Но нека просто е, следваме реда на колегите, когато поискаха думата. Сабине, имам един въпрос. Вие казахте, че тези градове, които са економически най-проспериращи по отношение на културата и креативността, те също са най-добри економическото благоденствие предпоставя ли едно по-голямо културно разнообразие или пък културното разнообразие е последствие от економическите успехи на един, на един град. Е, имате ли информация за връзката между тези два фактора? Thanks a lot for... Благодаря много за хубавите въпрос, за този хубав въпрос. Всъщност това е а, резултат от економетричен анализ, без да навлизам излишно в технически детайли. Тоест от културната в а, от културната среда економически ефект се изследва. Тоест това, което ние изследвахме е как а, въздейства културната среда на на економическия растеж, а не обратното. Ja, ich hatte Sie eben auch so verstanden, dass Sie gesagt Аз така разбрах, че тези общини, които са били и са е, много силни в креативността, в културата, са били по-успешни при преодоляването на кризата. Така, така ви разбрах. Луичи Моркано. Allora, grazie per l'illustrazione. Io ho eh, alcune domande. La prima. Благодаря много за тази презентация. Имам няколко въпроса. Това ваше ли изследване е или го възложихте някого? Това е първи ми въпрос. На второ място, културното разнообразие. Вие визирате каква е взаимовръзката между културното разнообразие и определенето на идентични показатели на края, всякъде в Европа. Това е нещо, което трябва да поясните според мен. И на трето място, взаимовръзките с университетите. Каква тежест сте придали на наличието на научни изследователски центрове и университети на определените места в градовете. Ако разгледаме показателите, които обхващат културните и творчески аспекти, те също могат да бъдат а, свързани с а, мрежите на отличие. Това също взето ли е предвид. И на същото място до края на годината ще има тако, това приложение, което представихте? Или? Мисля, че би било по-добре по-скоро да се включи, за да може и други градове да се включат. Мога ли да отговоря на италянски? Без микрофон, говори ораторка. Що се отнася до това, кой е извършил изследването? Да, това беше вътрешен наш вътрешна наша работа. Съвместния изследователски център извърши това изследване и разработихме и осъществихме проекта, така че вътрешно. И след това, тъй като не искахме да има голяма тежест за градовете, не искахме да ги караме те да събират данни, се опитахме да съберем данни а, вътрешно в рамките на съвместния изследователски център. Университетите, вероятно сте ги видели в списъка от показателите. Това е една от областите, които действително сме взели предвид, защото това е човешкия капитал. Действително измерихме и включихме това колко като брой има завършващи в областта на а, различните науки, а, колко а, информационни и комуникационни технологии, какви креативни, творчески аспекти има. Също така и а, университетите, които са част от международните а, класации, също сме ги отбелязали в случая на университетите в тези държави, в тези градове. Що се отнася до а, културното многообразие, много интересно. Ние се опитахме да включим редица градове, които са максимално включващи и да искахме да имаме а, максимално разнообразни и прозрачни а, критерии. От една страна разгледахме програмата за европейските културни столици, също така градовете ЮНЕСКО, но не искахме само този подход да се използва, затова включихме и тези градове, които обикновено са домакини на поне два международни фестивала. И с известно удоволство установихме, че посредством използвайки тези несубективни критерии, всъщност стигнахме до а, е, известен брой столици, които са особено разнообразни, не само а, е, що се отнася до броя а, е, като население, но също така и по отношение на а, други фактори. В същото време искахме да сме достатъчно включващи и за това дадохме възможност на градовете също да качват своите данни. Искахме да имаме обективни критерии, но а, естествено е, културните и творчески градове са е, отвъд е, този първоначален брой, който се сме включили сега. Що се отнася до приложението, не разхванах въпроса ви. Ами аз доколкото разбрах, някъде до края на годината ще бъде готово приложението. но ако искате и другите държави и другите градове да се включат, може би ще трябва да го направите малко по-скоро а, вероятно в юни месец би било подходящо. Не мисля, че това е проблем. Какво имам предвид? Ще започнем с тези, които вече са включени в а, нашия инструмент, монитора. А, в този смисъл, действително една външна компания го разработва, разработва приложението. Тоест, ако искат и други градове да се включат и да а, а, използват това приложение на местно равнище, винаги могат да се присъединят. Когато подбрахме тези градове, ние ги информирахме, че действително а, разработваме това приложение, така че ако искат да участват в а, разработката на а, приложението, те могат да се свържат с нас. Благодаря. Един кратък въпрос. Сега за културата и креативността в градовете. Въпросът ми е, до каква степен е взета предвид научната креативност, научното творчество? Какво е значението на науката. Вие говорихте за изкуството, за театъра, но какви са, какви са, какъв е, каква е ролята на научните дейности? Сега това е въпрос на дефиниция, но както казах, е, има такава, такова измерение. Е, измерението по отношение на заетостта и на предметите в университета. Заетостта, например, там имаме предвид работни места, свързани с креативната промишленост и естествено заетост, свързана с ИКТ. Така че този аспект също е споменат. Аз мислех повече за научни музеи, фестивали, където и този вид творчество да бъде всето предвид. Ние взехме предвид всички видове музеи. Не сме ги делили по вид така че те са включени и научните музеи са включени към общите музеи. Благодаря. Благодаря ви за представянето, благодаря за това, че отговорихте на въпросите. Мисля, че наистина това е много добър проект. Аз имам въпрос. Как ще разберат общините които не са били включени в този мониторинг, но искат да се включат, как ще, го, ще разберат за този проект? Ще се свържете вие с тях? Ще използвате европейските мрежи, които са налични, ще, ще, за да направите реклама за вашия проект, за този инструмент? и каква ще е обратната връзка от общините. Въпрос е дали човек иска да се сравнява с други. Това е предизвикателство. Какво е, какво е мнението на общините? Äh, und äh, ob man eine komplette Liste haben kann, welche. И дали може да има списък за това, кои общини са се били включили до момента? Yes, definitely. Actually, if you... Да, ако влезете в интернет, ще видите в приложението всички 68 градове, гра, града, които са били включени. Освен това, ще се видят и всички профили на градовете с, в подробности и ще видите с отделните индикатори. Сега, нашата идея беше да предложим нещо на гражданите и обратната връзка е, че градовете искат да използват този инструмент и то съвсем конкретно. Сега ние започваме да изграждаме капацитет, защото градовете се започват да се свързват с нас. Начинът по който се използва инструментът е, може да е различен. Понякога градовете искат да определят индикатори, да покажат какво могат да правят добре или пък се опитват е, някои градове да намерят партньори по определени проекти, т.е. да намерят други градове за партньори. Е, и така новината доста бързо се разпространява и градовете може ли да се свържат директно с нас или пък да използват платформата и да вкарат своите собствени, собствени данни. Това може да посъветваме всички градове и общини да използват своите собствени данни и да видят какъв ще е резултатът. Благодаря ви, госпожа Трюпел. Благодаря, Петра. Благодаря за вашата презентация. Аз съм член на групата на парламента за креативните индустрии. Това означава, че за около десетилетие съм се занимавала с творческите индустрии, техния принос за социално, към социалното включване и економическия ръст. Каквото разбрахме през последните избори, особено в градовете, имаме по-отворени хора. Когато отиваме към селските райони и райони в неравностойно положение, имаме конфликт, имаме проблем. Каква е ролята на градовете и каква е ролята на хората, които живеят не в метрополите? Защото аз съм и докладчик по социалния стълб – ние знаем, че творческите индустрии са едната страна, но другата страна е селските райони. Тук се получава политически проблем. Отговор. Ние не сме включили селските райони. Е, съсредоточихме се върху градовете, защото е ясно, че те имат голяма роля и придобиват все по-голяма роля през последните десетилетия за селските райони. Ние искахме да имаме най-напред модел, с който да започнем. На ниво градове е, има повече данни. За селските райони няма толкова данни. Но естествено това е проблем, с който трябва да се занимаваме. Председателката благодаря. Благодаря за вашето присъствие и за представянето на проекта. Желаем ви успех и се надяваме, че повече градове ще се включат в този инструмент. Хубаво е градовете не само да се конкурират, а да обменят добри практики, да се вдъхновят едни от други Така че благодаря отново за вашия ангажимент. Желая ви успех! И така, продължаваме с култура. И преминаваме към размяна на мнение с Европейския институт за иновации и технологии за бъдещи инициативи в сферата на културните и творческите сектори. Добре дошли на Мартин Кан, който е от Будапешта и е временен директор на Европейския институт за инновации и технологии. Той ще ни разкаже за стремежите на този институт и за стремежа да се създаде общност за иновации и технологии. Имате думата за 5 до 7 минути. Благодаря. Добър ден. Благодаря на госпожа Камерверт за поканата за нашия институт. Това е първият път да се представим тук. Това е много добра възможност за нас, за да помислим за нашето бъдеще и бъдещето на културните и творческите индустрии. Нека да започна с един преглед за института, с какво се занимаваме. Вие сигурно не го познавате, вие не знаете какво сме постигнали и след това ще говоря за бъдещата стратегия. Ще се опитам да бъда кратък. И така, ще ви кажа нещо за института, защо бе създаден той имахме чувството, че що се отнася до иновациите, Европейския съюз много е загърбил темата. Изостава. Европа се занимава много добре с изследванията, има добри инструменти, но Европа не се справя добре с нови е, услуги, с предоставяне на нови продукти на пазара в сравнение с други части на света. И така, Европейския институт за иновации и технологии бе създаден през 2008 година. Неговата цел е да установи баланс между добрите изследвания на университетите и създаване на европейски партньорства и сътрудничества между е, университети и бизнес. Така че това е идеята студенти да стават предприемачи и да помогнат на, на, на започващите предприятия, на появяващите се предприятия да постигнат по-добър достъп до пазара. Ние вече имаме над 1000 партньора Половината от тях са от бизнеса, това са новосъздадени предприятия, малки и средни предприятия. Имаме и 40 центрове в Европа. На оперативно ниво имаме 6 общности, които се занимават с творческите индустрия. Това е нашият институт. Ние се занимаваме с въпроси като климат, възобновяеми източници, суровини, в момента се занимаваме с създаване на нови общности за производство и градски, градска мобилност, така че по тези теми работим също. Смятаме, че това ще увеличи конкурентоспособността на Европа. Нашата цел е поощряване на предприемачеството, на иновациите – Миналата година бяха завършени проучвания, имаше средносрочно на оценка на института от страна на комисията, имаше и оценка на економическото и социално въздействие на нашия институт. 8 800 малки и средни предприятия бяха подкрепени, бяха подпомогнати разпространението на услуги и продукти на пазара. Така че ние наистина предлагаме решения. Ще ви дам един пример. Например, технология скелетна технология. Тази технология бе подкрепена от нас. Университета в Татова в Естония от 90-те години се занимава с изследване на графин. Правят се проекти на ултракапацитетори, енергийни съоръжения. Оказа се, че този малък проект може да се разрезна, разрасне и инвестициите в момента са 400 милиона евро. Тези съоръжения се използват от Европейската космическа агенция и се използват в мобилния сектор. Така че ето на един пример как изследване, изследванията, обвързани с а, предприятия, могат да произведат такива резултати. Може да видите, че целият екип е много благодарен за подкрепата от нашия институт. Освен това имаме и образователно измерение – Например, това е интересно и за вас. Ние се опитваме да обвържем обучението в университетите с предприемачеството, така че е, студенти, които завършат определени технически професия, да могат да разбират какво се случва в креативния сектор и в предприемаческия сектор, така че това могат да бъдат утрешните хора, които предлагат иновации. Това са нашите програми, които се прилагат в университетите. Те биват оценявани в момента по отношение на креативността им и иновативния им елемент. Освен това, ние залагаме и на мобилността. Много често студентите завършват в, две, в два университета, в различни държави членки и това също допринася за тяхната мотивация в областта на креативността и предприемачеството. Една от общностите има много силни общности има е много силни програми по отношение на цифровизацията. И много силен аспект на предприемачеството. Имаме и различни формати, например, жени предприемачи. работихме с млади момичета, за да поощрим цифрови умения, за да им дадем примери за подражание в предприемачеството и да ги окоръжим да участват в иновативните сектори. Това правим, а сега искам да премина към бъдещата стратегия. В момента ние изготвяме нашата стратегия за след 2020 година. Ще я представим тази, сактери, тази стратегия пред комисията. Имаме четири цели – те стъпват на базата, която сме постигнали до момента, а именно успешните инструменти и модели, които сме развили. Ние искаме да продължим да укрепваме економическата екосистема. Искаме да покрием целия континент с общности. Ще продължим да се справяме с общностните предизвикателства и ще продължим да предлагаме програми за предприемачество и ще разширим нашите програми, които в момента се прилагат в университетите. Нашата цел е цяла Европа да има предимство от иновациите и да се създадат синергии от различните програми. Една от общностите, които искаме да предложим, е именно общността за културните и творчески сектори. Ще я представя съвсем накратко и с интерес очакваме вашите мнения. Нашето предложение е да имаме общност за културните и творчески сектори, както казах. Такава една общност може да се справи с предизвикателствата в областта на културата и творческата индустрия. Вие знаете, че творчеството е много важно за културния сектор. И тук се намесва и цифровият сектор. Той предлага много възможности. В същото време Европа има голямо културно наследство и съдържание, но то не е добре преведено на езика на иновационните продукти и услуги, така че всички да имат предимства от това наследство. В различните сектори, в различните региони на Европа резултатите са различни, така че тук виждаме големи възможности за развитие на сектора. Смятаме, че един модел, за иновации може да използва по-пълно потенциала. Така Европа ще стане и по-видима и може да защити по-ясно своите културни ценности. Какво може да се очаква от една такава иновационна общност? Най-напред тя може да помогне за преодоляване на фрагментацията в сектора, да се създаде критична маса за изследване, за предприемачи и обучители. Т.е. да се издад, излезе с добри инициативи. Може да се създаде дат модели за публично-частно партньорство и да ангажира повече граждани в Европа за създаване на, на е, културни общности и може да създаде заетост, растеж, нови предприемачи, бизнеси, технологии. И каквото предлагаме, това е дългосрочност, защото една общност предполага средства от около 400 000 евро, т.е. ние сме заложили един дългосрочен времеви график. Ще спра до тук. Като нашата цел е чрез иновации да достигнем до нови услуги и продукти. Важно е на базата на културното ни наследство да Европа да се сближи. А сега с интерес очаквам вашите въпроси и коментари. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Благодаря ви много за презентацията и за това, че ни разказахте какво планирате за бъдеще. Двама желаящи имаме да се изкажат. Хелга Трюпа първо. Благодаря ви много за презентацията бих искала да ви задам няколко въпроса. Когато станах за първи път евродепутат през 2004 година, имаше дневен ред на комисията която си беше поставила за цел през 2010 година да бъде най-голямата общност на знанието в света. Тази цел не успяхме да изпълним. Сега сме 2018 и още не сме такова общество, най-голямото общество на знанието в света. Искам да разбера какви са били пречките. И имаме ам, е единен пазар имаме много иновации, но не успяваме да направим така, че те да стигнат до пазара. Какви са причините за това? Бих искал да ни разкажете малко повече за причините, защото Вие казахте, че ще има отражение върху економиката, иновативни общности, искате да влезете в публично-частни партньорства и това не е ново. Аз наистина, ако трябва да бъда съвсем честна, не виждам каква е разликата. Защо трябва да ви повярвам, след като до сега, през последните десетилетия, не сте успели или не сме успели? Благодаря, Кристина Либачка. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря за презентацията. Имам три въпроса. Първо, през юни миналата година Европейската комисия обяви, че ам, ам, Европейския Институт за иновации и технологии ще разшири своя спектър така че докторантите и така нататък да могат да се включат. Имате ли такъв проект? Втория ми въпрос а, а, се приближава до това, което ви попита Хелга Трюпел. И, имаме наистина териториално фрагментиране. Искам да ви попитам защо. Трето, разбира се, Добре е това, което, което казахте, но как ще се отрази това върху културата? Сега ще дам думата първо на господин Керн да отговори на двата не до там лесни въпроса. Благодаря. Ще започна с първия. А, въпрос. Ще свържа работата на нашия институт с положението в Европа. Не мисля, че нашия институт сам не може да преодолее е празнотата между пазара и иновациите. Ние можем да дадем нашия принос за това. Миналата година бяха проведени различни проучвания, имаме оценка на въздействието и знаем, че нашия институт е, е част от цялата програма по Хоризонт 2020. Нашия институт е, има за цел да помогне на Европа по пътя към иновациите, научните изследвания. Ние не можем сами да постигнем тази цел. Ние наблюдаваме някакъв напредък, движение в правилната посока, но дилемата, такава каквато е посочихте от пред десетина години, продължава да съществува. Все още не достигат иновации, все още има празнота. Ние не можем да решим съществуващите проблеми, може да помогнем за решаването. Трябва да направим много повече, трябва да вложим повече усилия. Вие сте напълно права, че в дигиталната ера Европа изостава. Други части на света поемат водещата роля креативните индустрии, и културата могат да бъдат другите области, в които Европа би могла да поеме световното лидерство и да превърне Европа в печеливше място. Това предлагаме. Също така предлагаме Европа да увеличи своите усилия, защото е необходим, са необходими повече иновации, повече успех, за да наваксаме. През 2014 година стратегията на комисията а, оценката на нашата дейност показа няколко неща. Първо, че не сме успели да постигнем въздействието, за което бяхме създадени. Разбира се, ние трябваше да минем през а, един процес на учене, да коригираме нашата дейност и сега виждаме а, определено по-голямо въздействие, доказано и от последните две оценки. А, второ, а, ние трябваше да опростим а, нашата дейност с общо хиляда партньори по света и 6 иновационни общности. Дейността ни е доста комплексна. Не, независимо независимо от това, трябва да бъдем достатъчно прости в начина по който подкрепяме общностите. Успяхме да го направим и сега резултатите се виждат. Вие зададохте въпроса, свързан с различията в Европа. Защо в Европа има толкова, е, толкова много различни региони по отношение на иновационния капацитет? Имаме наистина иновационни хъбове в Берлин, в Стокхолм, в Лондон, в Париж. И в други държави, като Унгария, Румъния и така нататък, още е по-необходимо те да засилят взаимодействието между бизнеса и научно-изследователските среди. финансирането на нашия, от нашия институт, което отива към държавите членки, почти се е удвоило, така че ние се опитваме по този начин да преодолеем различията и да изграждаме иновационни капацитети в цяла Европа, тъй като нашия институт е инструмент, от който трябва да се ползва цяла Европа. Благодаря ви. Господин Звер. Pomembno Необходимо е точно това, което вие посочихте. Силни инновационни центрове в цяла Европа. Най-вече за това, защото, както вие сам констатирахте, Европа губи е, съревнованието за иновациите и бива изпреварена от Азия и други държави. Китай а, е, също повече напредва по отношение на иновациите. Европа прилича на застаряваща дама, която не успява да догони развитието. Трябва да си помислим какво бихме могли да направим, не само да изграждаме структури и да търсим политики, а да превърнем иновацията в начин на живот. Макс Вебер е казал, че иновацията е в гените ни. Така трябва и да го направим трябва да вградим иновациите в начина ни на работа, в логиката по която работим. И това трябва да бъде нашето конкурентно предимство, защото това предимство беше загубено от нас през последните десетина години. Трябва да учим на иновация още най-малките деца, за да стане тя част от а, техния живот. Благодаря, Луиджи Морган. Благодаря. Струваме се, струва ми се, че е, културата на кре, креативност е, и предприемачеството е, бяха посочени във вашата презентация. Вашите уводни думи а, се бяхте справили, се бяхте съсредоточили върху креативността. Като че ли иновациите са като някакъв вид следствие от креативността, след което вие говорите за технологии, технологични иновации. Защо а, а, казвам всичко това? Защото искам да попитам следното. Европейския парламент има ясна позиция заявена в неговата резолюция за културните креативни е, индустрия. Ние настояваме в нашата резолюция за финансиране от Фонда за стратегически инвестиции и така нататък. Така че не е вярно, че е, културните творческите индустрии са на втори план. Втория ми въпрос е, когато се стигне до всичко това, искането за финансиране, защото имаме фонда за стратегически институ... Е, стра... инвестиции, ние не успяваме да достигнем до малките и средни предприятия. за малките и средни предприятия иновациите са голям а, въпрос, тъй като те трябва да простроят цялото си а, производство. Какво планирате е моя въпрос с 20 милиона евро? Това не е малка сума. Вие казвате, трябва да направим това, трябва да направим онова. А, Има изследователски центрове, има производители и в крайна сметка трябва да можем да кажем, че ние сме успели да ги е, съберем, защото е, от друга страна Иновации не означава само иновация по отношение на продукти. Ние имаме върхови постижения, що се отнася до продуктите в Европа, но ако се ограничим само върху, върху това, ще се ограничим твърде много. Благодаря. Още един допълж въпрос от моя страна. Има множество слухове по отношение на бъдещите програми. Един от тези слухове, които ми стигнаха до ушите ми, гласи, че културата и е, креативните индустрии също няма да бъдат част от новата програма Хоризонт 2020. За това питам как е, това ще се отрази на вашата идея да работите за в бъдеще повече с културните и творческите индустрии. Знаете ли за този слух? Може, може би може да не кажете, знаете ли дали е верен, след като искате да работите за иновациите, след като сте издигнали това е, в мото, няма ли да изпадне в противоречие? Благодаря ви за коментарите и въпросите. Е, първо искам да е, изразя своето съгласие с това, което е, каза господин Звер. Е, вие много добре описахте това, което се опитваме да правим. Повече културно предприемачество в Европа. Ние работим с младите хора, с студентите, с стартиращите предприятия. Има голям ентусиазъм, има голям потенциал в Европа. Има много страхотни идеи. Но ако не предложим на тези студенти, на тези таланти правилната среда, правилната подкрепа, те ще отидат в Силициевата долина или на някакво друго място, където да могат да приложат на практика своите знания. На, то, на тази тенденция искаме да се противопоставим и да, създаве, да създадем екосистема, да създадем среда, която да позволи на младите хора, на предприемачи да работят тук, а също така и да привлечем предприемачи от други страни. Какво по-конкретно искам да направим? А, ние доста детално сме разгледали този въпрос, но а, сме дали един период между 7 и 15 а, години, а, след което програмата трябва да заработи устойчиво, без финансова помощ отвън, да привлече външни инвеститори, външни университет изследователски ценности и да създаде културно предприемачество в Европа, за да може хората да искат да бъдат иноватори в този сектор. Това ще ускори програмите от типа на тази, която ви показах, Skeleton Technology. Тоест, как предприятията да се разрастват, да стават значими и да осъществяват иновативни проекти. Когато бизнеса и научно-следователските центрове работят заедно, се създават продукти, въпросът е как те да стигнат до пазар. Ние Знаем, че сектор е доста фрагментиран, културното наследство, а този сектор не работи достатъчно с културата, а, пък творческите индустрии, музиката, филмите и така нататък, те също са фрагментирани, така че е необходимо повече сътрудничество, за да се съберат действащите лица и да постигнат нещо заради размера и заради паневропейските европейския им характер. Относно ам, а, вашия въпрос, относно ам, рамкова програма 9 и новия хоризонт 2020. Аз не съм компетентен да ви отговоря. Ще трябва да попитате комисията. Те знаят каква ще трябва да бъде тази програмата. Това сътрудничество, за което говорих, може да бъде финансирано в рамките на новата рамкова програма. В момента подготвяме стратегия, която да има въздействие в Европа и ще зависи от комисията, парламента и съвета дали ще решат да работят по тази стратегия. Благодаря ви. Иска ли комисията да каже нещо? Good, then... Добре. Тогава ще чакаме да видим какво ще стане. Благодаря ви много, господин Керн, за изложението, за коментарите. Желая ви и за напред много успех във вашата работа. Като дойде подходящия момент, пак ще ви поканим. Надявам се да можете тогава да ни разкажете за първи успехи в областта на културата и творческите индустрии. Благодаря. Yeah. Така. Малко сме изненадахме, че комисията нищо не каза за слуховете, които стигнаха до нас, но както и да е. С това изчерпахме дневния ред за днес. Искам да пожелая на членовете на комисията приятна вечер. Ще помоля координаторите да останат за заседанието на координаторите, което ще почне след 15 на минути. Благодаря ви.